Пан Председателят. Колеги, моля заемете местата си. Уважаеми колеги, госпожи и господа, имам една тъжна вест за вас. Колеги, позволете ми да кажа няколко думи. Тъжна вест има. Господин Анджело Васало, на 57 годишна възраст, от регион Кампания в Италия, е убит неделя вечерта от камората на път за вкъщи. Той беше известен природозащитник и активист за опазване на околната среда в своя регион. Господин Васалов винаги е водил решителна борба срещу организираната престъпност в своята е, община и поддържаше прекрасни отношения с гражданството. Не бива да подценяваме ролята на организираната престъпност в някои държави членки – трябва да сме единни и солидарни, за да изкореним тази злина от обществата си. По такъв начин смъртта на Анджело Васало няма да е била на празна. Моля ви за минута мълчание в памет на господин Анджело Васало. Благодаря. И така, колеги, продължаваме работата си с гласуването. Виждам, че господин Карим иска да постави процедурен въпрос. Заповядайте. Господин председателю, благодаря ви. След 48 часа мюсюлманите ще празнуват своя религиозен е, календар, но е, в Съединените щати се планира публично изгаряне на Корана а, като начин за отбелязване на тъжната а, годишнина от атентатите. Светът осъжда тази практика. Тази екстремистска акция не бива да се идентифицира с християнския свят, защото това е акция само на един човек и тя няма да постигне нищо. Инициаторът е изолиран и в собствената си страна, и от собствената си религия. Чрез погрешни цели, не може, погрешни средства не може да се постигне правилната цел. Благодаря.